Уважаеми колеги, заповядайте на местата си, за да продължим днешното заседание. Много се радвам, че при нас е заместник-председателят на комисията и върховен представител на Европейския съюз и имаме възможност да разговаряме с нея. Предлагам днес да се съсредоточим върху въпроси, свързани пряко с вчерашната работа на съвета на външните министри, Украина, Сирия и така нататък. Нека да не разводняваме нещата с въпроси от цял свят. Е, не да питаме, примерно, на последното си пътуване видях това и това. Не, моля ви, нека да се съсредоточим върху а, е, а, е, конкретните въпроси, включително и Босна и Херцеговина, разбира се. И ще помоля колегите да се придържат към тази молба, за да можем да проведем добра последователна дискусия. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да бъда отново в Комисията по външни въпроси и смятам, че ще е полезно да ви е, кажа какво се случи вчера на съвета по външни работи. Покрита бяха цял кръг от различни теми. По-конкретно ще говоря, но ако ме запитате за... По-общо ще говоря, ако ме запитате за конкретни въпроси, винаги ще ви отговоря. Ще започна с Босна и Херцеговина, господин е, председател. Аз започнах с тази тема като част от увода ми на съвета. Е, ред е, неща ни обърнаха внимание. Първо, протеста беше много силен, енергичен и се изразяваше в неудовлетворение от економическото положение в Босна и Херцеговен. Знаете, че около 40% е безработицата, огромен е броя на младите безработни и макар, че ние не можем да одобряваме проявата на насилие, очевидно е, че трябва да се прояви лидерство лидерство, което е, мнозина от нас, които следват положението не само в Сараево, но и в цялата страна, биха искали е, да може да изведе страната от това положение. Знаете, че има доста голям напредък в, е, по пътя на тази страна към Европейския съюз и, и реакциите им към политическите и економически нужди на народа. Но Босна и Херцеговина застанаха вече, в, останаха в застой. Много работа извършваме по конкретни случаи, но трябва и повече. Провеждат се разговори в Европейския съюз, страните членки, с службите на комисията, с нашите партньори, щатите включително, за да видим какво евентуално можем да направим. Имаме сериозно представителство на място. Срещнахме се с страните кандидатки вчера с представители на тяхната ръководства, но трябва да се направи и повече. Говорихме също така, аз говорих в увода си за срещата на върха с, в, с Русия. Е, дадох в кратък отчет. Е, об, е, така коментирах, че не беше обичайно, т.е. че нашите отношения не са просто рутинни. Много така откровенно разговаряхме, предимно тристранно между тримата председатели които, и президенти, които бяхме там. И след това малко по-широк е, кръг от въпроси засегнахме, дадохме ясни послания за това какво ни безпокои Президентът на Русия и неговия екип също споделиха своите безпокойства. Затова решихме да се проведат консултации на техническо ниво, за да се поясни в по-голяма подробности какво означават някои от споразуменията. Примерно споразуменията за свободна търговия с Украина, Молдова и Грузия как това ще допринесе за руската економика, за да не се разпространяват от тук нататък погрешни информации. Тоест, е, в бъдеще ще има и повече дискусии по новото споразумение. Е, имаме желание да имаме силни двустранни отношения, но те да се базират на взаимно уважение на подходите ни и на разбирането на работата, която извършва Европейския съюз и начина по който ние подхождаме към нашите взаимоотношения с суверенни държави. В основната част от срещата на върха разговаряхме много за източното партньорство. Така, отчетохме какво се случва с Вилнюс, Украина, Господин председател, ние с вас бяхме в Украина, там имаше делегация на парламента, комисар Фулер също. И има много какво да се коментира в контекста на работата ни след Вилнус. Въпросът е как да подкрепим Молдова и Грузия в желанието ни те да подпишат споразуменията преди да свърши мандата на нашата комисия. Извлякохме си някои полуки от срещата на върха в Вилнас, най- освен всичко друго и че е необходимо да има високо ниво на политически ангажименти до Рига и оттам нататък. Имаме желание министрите да са готови да извършват визити на високо ниво, индивидуално или в екипи, под егитата на Европейския съюз. Министрите често приветстват и посрещат желание подобен вид координация, но е необходимо да разширим ангажиментът си към различни групи от обществото. И за да се преборим с дезинформацията или погрешните информации, а и за разпространяване на намеренията на Европейския съюз, особено за Молдова въжи това парламентаристите от Европейския парламент могат да ни помогнат в такъв смисъл. Вие много пъти до сега сте водили така, първите отряди, които протягат ръка към тези страни. За да можем да установим връзка и с бизнеса, и с местните власти, за да разберат те същината на тези споразумения, как те имат отношение към техния бизнес и към обществото като цяло. Трябва да успеем да предадем тези послания и нашите делегации трябва да се ангажират доста активно с така наречената публична демокрация и да могат да предотвратят е, отрицателните послания. Говорихме за моето посещение в е, Украина. Два пъти бях там последните 10 дни. И определено е, се безпокоя има безпокойства. Шокирана бях от разликата, която видях между а, двете ми визити в това колко е нараснало в нивото на напрежение. Втория път а, беше малко по-спокойно, но има много жертви на насилие. Чух безкрайно много разкази за това. Много, много свидетелски показания, фотографии и така нататък. Също така е напълно ясно, като мислим за това какво се случва там, че не е направено много за това да има независимо разследване на това, което се случва. Това е страна в 21 век, европейска демократична страна. Извършителите на насилие трябва да бъдат изправени пред съда и правителството, аз казах това е, директно, хората считат, че нещата се вършат от тяхно име и правителството трябва да праща ясни послания е, Предложихме опит, съвет, подкрепа, посредничество за намаляване на насилието по всякакъв възможен начин. Комисията има експерти, които могат да правят всичко. А ако нямаме такива, ще ги намерим. Така че Европейския съюз и с колегите са, могат да предоставят подобна помощ и ние направихме това предложение ясно и недвусмислено пред всички. Също така работихме, знам, че вие, господин председател, работите по тази тема в парламента, по дискусиите за промяната на Конституцията защото се правят опити да се върне е, Конституцията от 2004, но целта е да се направи по-скоро Конституция 2004 плюс е, да се дадат повече правомощия на прокуратурата. Именно това са проблеми, които трябва да решим. И начинът по който парламента може да действа в това отношение краткосрочно или дългосрочно, т.е. да се справи и с е, непосредствените е, вълнения, но и да се изготви една дългосрочна е, стратегия за постигане на по-добра конституция, която да даде различен баланс на властите. Предложихме отново помощ и подкрепа. В това отношение разгледахме и законодателството за амнистия. Четири предложения е имало, те са избрали едно, има съответни графици за това и се очаква в края на краищата изборите, края на този процес да бъдат свободни и справедливи. Също така говорих, както знаете, за економически въпроси през ноември. Говорих 3,5 часа с президента за да обсъдим всеки аспект от економическите проблеми на страната и то в дългосрочен план. И всички мои дискусии с финансовите институции, с страните членки, с други страни, става ясно, че ние имаме капацитет да окажем подкрепа, да дадем помощ за тези огромни предизвикателства пред економиката на страната в краткосрочен и дългосрочен план. И е, всъщност тези реформи ще станат единствено ако те решат, че трябва да ги направят, за да върви страната напред, да се преорганизира индустрията в посока на по-голяма конкурентоспособност, да се решат краткосройните проблеми с бюджетния дефицит и така нататък. Утре, е, четвъртък, е, ще пътувам до Вашингтон, ще се срещна с Кристин Лагард и там ще е, обсъдим и Украина. Молдова и Грузия също важна тема. Работата е, ни е, е свързана с подписването на споразумението за асоцииране и за е, свободна е, търговия. Както казах, много е важно да е, казваме ясно, да разясняваме какво означава това. Какво означава то за хората, за бизнеса, за възможностите. Трябва да продължаваме редовно да посещаваме тези страни. Министрите също така искаха да обсъдят е, аспекти на южното ни партньорство. Там споменахме различни страни в контекста на регионалните предизвикателства и за това не е толкова изненадващо, че така, мислихме по въпроса за Ирак, за нарастващото насилие, там, което изключително ни безпокои много, дискутирах с министъра им, който е, беше много доволен, че ще присъства в Брюксел. Във всички случаи ние се притесняваме какво се случва с, с Ирак. Сирия, разбира се, Лактар Бархими продължава своята работа за дискусиите между ръководителите на опозицията и режима. Колегите знаят, че присъствах на Женева 1 и Женева 2 и е напълно очевидно, че има много силна политическа воля от международната общност тези преговори да върват напред. Но също така е много ясно, че това ще е изключително трудно. Е, Реториката, липсата на разбирателство на това какво трябва да се направи, все още не са изчезнали. И за това ние трябва да подкрепяме Лактар Брахими в толкова трудната му работа. А срещнах се и с група от сирийски жени от различни вероисповедания, от различни части на Сирия, които са се обединили за цел да излязат със своя отговор на кризата и е, желанието за изграждане на мир. Много съжалявам, че в Женева 2 нямаше много жени в залата, нито и много представители жени на международната общност. Мисля, че бяхме само аз и още една колега. Това трябва да се подобри. Надявам се, че ще можем да направим нещо по този въпрос. Жените от Сирия вършат изключителна работа и аз ги запитах какво можем да им помогнем за тяхната толкова важна роля в бъдещето. Говорихме също за, е, страните членки, водени от Люксембург в е, съвета за сигурност, какво може да се направи за хуманитарната подкрепа, която е необходима и е винаги необходима. Следваме и затрудненията в Нью-Йорк, опитваме се да постигнем резолюция, но също така обсъждаме и е, по практическите проблеми за предоставяне на помощ на място замразени авуари, които са в Европейския съюз, може би могат да се предоставят на фонда на Офиса за забрана на химическите оръжия, за, за възможността да се е, унищожат оръжията там. Е, за Ливан там говорихме за необходимостта да се създаде едно ефективно правителство. Аз съм разговарял с министър-председателя нееднократно и в бъдещите дни и седмици е, се говори, че това ще се случи и ще се работи за е, избори. Но е, огромна част от населението на Ливан се състои от е, бежанци от е, Сирия и положението там е много, много нестабилно. Ние трябва да продължим да подкрепяме народа на Ливан, който се бори с много предизвикателства. Направихме заключение и за Египет по случай третата годишнина от тяхната революция. Там вече има нова конституция. Отбелязахме колко е трудно положението. Е, много хора са задържани и не следва да бъдат в затвора. Също така се притесняваме, че се засилва насилието и терористичните актове. Това естествено ние е, осъждаме категорично. Е, положението с човешките права се влушава в целия регион и е, Искам да подчертая колко важна роля играят специалните представители Ставрос Ламбредини и Бернардо Леон в това отношение. Особено в Тунис има много важна роля нашата, нашите представители. В Ливия, обсъди се положението в Ливия, там то също е нестабилно, има много предизвикателства пред сигурността, много е трудно да се прилагат мерки в толкова несигурно положение. Накрая за Йемен приехме заключения за конференция за международен диалог, защото посредством диалог можем да покажем, че може да се постигне промяна, да видим някакъв напредък, макар и крехък. И в това е особено вярно за Йемен. Има обаче много какво да се направи за засилване на економическите и социални проблеми, е, ситуация там. Говорихме и за Централната Африканска република с генерал Понтиес в подготовка на мисията на Европейския съюз там. Той вече се подготвя за разполагане на операцията на място и ще продължи. Вечерях с представители на страните кандидатки и също обсъдихме въпросите, свързани с региона. Благодаря. Благодаря на баронеса Ештън. Имам обаче проблем. Имаме 25 записали се за изказване. а всъщност върховната представителка може да си тръгне още от сега, защото ако приема всички тези записвания, няма да имаме време за отговорите. Или да се съгласите с мене другата възможност, по две минути за координаторите и е, съкръщаване на времето за изказване, докато то ни стигне. Ще се опитам да разпределям нещата между политическите групи, но докъдето стигнем. И апелирам е, да не повтаряме въпроси, задавани от други просто в името на по-спретнатата работа. Значи първо е, господин Салафранка. Това е първия кръг от въпроси. Благодаря господин председател. Добре дошла госпожо Ештън. Липсвахте ни. Имам три въпроса. Първо, Украина, въпреки известната критика, която се чу в Киев по време на нашето посещение, то вашето посещение, посещението на комисаря Фюле и на нашата делегация все пак беше нещо като допълнителна гаранция за опозиционните среди след искането за приемане и приемането на закона за амнистията, сега има изгледи за съставяне на ново правителство, което да проведе конституционната реформа, за която вие говорихте. Предвиждат се и предсрочени, предсрочни парламентарни и президентски избори. Въпросът ми е следния. Смятате ли, че дейността на Европейския съюз трябва да бъде насочена не само към облегчаване на положението в Украина, а и към по посредничество. Вие казахте, че ще отидете в Вашингтон, освен госпожа Лагард. Ще се срещнете ли и с, с а, госп, господин Юнкер? Ще разговаряте ли за този скандален телефонен разговор с една американска посланничка? Освен това, имаме 120 двустранни споразумения. Какво ще стане с тях? Ще се денонсират ли? Ще се замразяват ли? Ще се замразяват ли а, преговорите за по-нататъчната дейност на общите институции с САЩ? Сега за Куба. Знаете, че споразумението в съвета е за споразумение от трето поколение. Благодаря. Welcome, Lady Ashton. I couldn't agree more with... Добре дошли, госпожо Ештън. Вие сте прави. Надявам се при Женева 3 да има повече жени. При, за Украина. Когато бяхме в Украина, ми направи впечатление също броя на жените. Толкова много жени бяха на Майдан и много от жените искаха санкции, целенасочени санкции да се спре прането на пари. И то имаха предвид не само определения процес, а, от страна на Украина, но ние също сме заинтересовани от това. Сега за Централно Африканската република. От декември 2012 година там има заплаха от геноцид. От март 2014 година има хуманитарна катастрофа. Това говори само по себе си Вижда се как е, държавните структури там абсолютно не функционират. Какво смятате, мисията, която е решена сега, ще бъде ли проведена скоро или ще бъде проведена след като се случи геноцида? И накрая, Либия. Виждам съвсем е, малко един ред само, че това, че за Либия се е говорило. Можахте ли да говорите за, за държавите членки и за тяхната отговорност, която те имат пред Либия, защото те имат такава, като отказват координация под ваша егида? Благодаря. Thank you very much, President. Uh, благодаря, господин председател, госпожа Нейс, Беронеса Аштен. Благодаря ви за подробната обрисовка на картината, която е била при обсъждането на съвета вчера. За заключенията на съвета. Там малко се говори за Сирия, но естествено имало обсъждания, Въпросът е обаче, че след като толкова малко се говори в текста за Сирия, значи ли, че е, напредък по, напредък по преговорите е толкова ограничен? Е, повече неща бих искала да разбера за Сирия от вас. Сега за Русия. В Експрес де Франч магазин се казваше, че Шувалов ви е казал, че Русия смята да създаде вид съюз от, в унази част на света, от другата страна на континента, на континента всъщност. Бихте ли ни казали нещо повече за това? И на трето място. По отношение на Украина. От една страна вие казахте, че ще говорите с МВФ, за да видите какви, каква помощ може да се отпусне за Украина, но мога ли да ви попитам дали се предвиждат евентуално санкции поради ситуацията, която в момента в Украина се влушава? И накрая, може ли да ни кажете за това, за изказването на госпожа Луланд. Госпожа Нуланд, извинявайте. Благодаря, казва госпожа Кромберг. Благодаря за вашето присъствие днес. Имам два въпроса. Европейският съюз е, е зае позиция в е, конфликта с Украина. Смятате ли, че Европейския съюз ще може да опосредства, да бъде посредник в този конфликт? И дали двете страни в конфликта смятат Европейския съюз, че може да посредства, да е посредник? И на следващо място – има изказване, има заключение в заключенията на съвета, в което се казва, че споразумението за асоциация, цитирам по смисъл, не е последната стъпка в сътрудничеството с Украина. Може ли да ни обясните какво означава тази формулировка и как украинците виждат тази формулировка? Какво е съдържанието? Какъв е смисъла на това изречение? И накрая за Босна. Какво сте направили, за да предотвратите е, е политизирането и етноцизирането на, на конфликта, така че двете партии да не а, направят конфликт още по-остър. Искам да говоря, да задам въпрос за Палестина и Израел, особено Израел. Има едно определено, един определен менталитет от европейците, от страна на европейците, критикувайки Израел в отношенията им с, с Палестина. Може ли да ни кажете нещо повече? Дали има движение по отношение на антисемитичните, антисемитските нагласи. Какви са резултатите, които може да се наблюдават в последно време? И освен това, Panic Faction, дали има диктат от тази страна? Или има застой? Може ли да се очаква някакво движение тук? Аз съм загрижен за ситуацията на бедуините и освен това, някои от селищата се разрастват прекалено много. Какво въобще става във вашите дискусии с секретар, държавния секретар Кери? Имахме, имаме определени разлики, но искам в мненията си, но искам да ви поздравя за това, което правите напоследък, браво. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Аштън за изложението, което направи. Аз искам да попитам за две неща. Първо, Украина. Моята политическа група има категорична позиция, а именно, че единствено и само украинският народ може да решава своето бъдеще и не е необходимо никой да му се бърка включително и Европейският съюз. А всъщност нещата не стоят така. Европейският съюз упражнява натиск, мъчи се да наставлява и изобщо да изпълнява задачи, които не, и под, не, не му подобават. Същото прави и Русия. Само украинският народ може да решава своите отношения. Видяхме насилието по улиците. Има достатъчно държави членки, в които се случва същото. Насилие има и в Испания, например, около парламента. Има и в Испания има и е, проекто закон за забрана или по-скоро ограничаване на правото на демонстриране. Говоря за събитията на площада Нептун. С други думи, ние не смятаме, че Европейският съюз трябва да се намесва и да наставлява а ние не бива да играем такава роля. Не ни подхожда. Това, което казвам, се отнася както до държавите членки, така и до трети страни, като Украина. Когато има стълк, когато искате да решавате стълкновения с силите за сигурност, ами че идете в Мадрид, идете в Атина, идете в Лисабон, за да видите какво става и там. Не, за нас е по-важно да можем да разчитаме на законите си и че държавите сами могат да се справят със своите проблеми. Благодаря. Искам да повдигна въпроса за политиката за сигурност общата политика. Ние вчера е, това се обсъжда в е, е, съветът и също Република Централна Африка. Ана Гомес вече ви зададе този въпрос. От дълго време имаме мисия в това отношение, има решение за мисия, има дадена зелена светлина. Кога ще бъде разположена тази мисия? В Франция се говореше края на феврара, вече сме средата. Надяваме се, че също така трябва да направим и твърди ангажименти. Естония направи и такъв, това е много възхитително, но трябва да е ясно какви са нуждите. Второ, Ана също за, повдигна въпроса за Ливия. Там имаме мисия, разположена частично и изпитва много големи затруднения да работи. Става дума за управление на границата. Научаваме, че от много, от много медии, че Франция и Италия имат така двустранни програми за засилване на сигурността по границите, сътрудничат с сирийските власти. Ние как общо, с либийските власти, извинявайте, ние нямаме една личност, която да може да преговаря с тази страна от името на Европейския съюз. Редно ли е страните по-отделно да се справят при положение, че се отделят много значителни средства за европейската мисия там, а, няма големи резултати. После... Pourtant en Bosnie, euh, politiquement c'est vrai, mais c'est aussi un dispositif militaire. За Босна и в Херцеговина въпроса с военната мисия Алтея, в момента е ясно, че няма никакви, никакви реални е, резултати и нужда от тази мисия. Трябва да се размисли има ли смисъл да се прави, е, да се продължава с нея, като се има предвид и затрудненията в региона. Thank you. Thank you very much for your questions. Is... Благодаря, благодаря за вашите въпроси, господин Салафранка. И вие ми липсвахте. Uh, не съм изчезнала умишлено, просто бяхме много заети и вие и аз. А, Украина. Три неща. А, ние имаме ангажименти да предоставяме и посредничество и да улесняваме процесите. Това, което казахме на представителите и на опозицията, и на президента, и на правителството, и на гражданското общество, че ние казваме, че няма да се намесваме, но сме много голем, готови, абсолютно готови да кажем подкрепа там, където е необходима. И то с опит, в зависимост от това, е, в коя област те смятат, че имат нужда от е, подкрепа и опит. Много е лесно да се говори, нека да се занимаваме с посредничество, но и вие знаете, а и аз съм свидетел, че посредничеството означава много различни неща и затова трябва да е много ясно какво ще се прави, ако се намесваме като външна страна. Трябва да сме полезни, трябва да има взаимно споразумение за това да не се усеща нашата намеса като нежелана. За посланник Нуланд става дума за частен разговор, някой го е сложил на YouTube за така едно предизвикателство, към което аз няма да отговарям. А, знаете, че в лични разговори хората си говорят какво ли не. Швейцария. Три години, е, в рамките на три години правителството трябва да реши какво е, да ще направи и доколкото знам, те трябва да излязат с зелена книга за прилагането на референдума. И в момента комисията и нашата служба е, разучават много внимателно Лисабонския договор, за да видим каква възможност имаме да процедираме. Ние имаме много, много споразумения с Швейцария. И е, вие знаете, че не основните партии не очакваха подобен изход от референдума. Те самите в момента разсъждават какво да правят, но свободата на движение е основна свобода в нашия съюз и сега ще обмисляме бъдещето, бъдещето бъдеще ще е изключително важно за това как ще реагираме. Надяваме се, че в е, рамките на нашата позиция ще успеем да добро е, разрешение. За Кипър е, нещата са позитивни и пресата е много положително настроена. Ние ще отстояваме твърдо нашите верою, нашите позиции за човешките права. Смятам, че решението е добро и единодушно за Куба. За жените съм съгласна с вас. За Украина дискутирахме много и с техни представители отделно как е, да се процедира евентуално с е, елементите на натиск и на подкрепа. Безкрайни дискусии имахме страните членки с представители на опозицията, така че сме наясно какви варианти имаме и не изключваме нито един от тези варианти, но първо да кажа, че искаме да работим позитивно, ако е възможно. И второ, аз ясно показах в дискусиите си с президента и правителството, че сме изключително обезпокоени и обмисляме какво можем да направим. Смятам, че посланието ми се разбра добре за Централна Европейската република. Мисията ще бъде разположена съвсем скоро и се надявам, че тя няма да се появи там сред, след геноцид. Създаването на една такава мисия от гледна точка на Европейския съюз не е толкова проста операция, колкото да изпратиш едни национални сили е, военни. Трябва много ясно да е, е, е разписано какво можем да правим и как. Е, и е, освен това, ние не изпращаме е, формирование под флага на ООН. Е, затова и търсим сътрудничество от нашите страни членки и да, те да направят това, което могат да направят максимално добре. И ние имаме изключително добър опит в това да изпращаме мисии, които да следват единствено и само мандата си и то да го следват успешно. Имаме много опит в мисии за развитие и така. Ата, Аталанта свърши своята работа, 95% от пиратството приключи. И сега вече трябва да мислим какво ще правим от тук нататък. Така че работата, която правим, е много ценна главнокомандващия на мисията в момента обсъжда със съответните лица какво е необходимо. Аз ще се срещна с него, той се среща с военния съвет и така нататък. И доста страни членки са предложили участие. Либия – Страните членки действат активно в Либия, това е добре, но аз лично считам, че Европейския съюз трябва да действа в сътрудничество и с щатите, за да можем да осигурим не само сигурността и развитието на сектора на сигурността, но и изграждането на институциите, защото огромен проблем там е липсата на изградени институции. И в положението с сигурността става все по-лошо. Координацията, според мен, е изключително важна и никога няма да ни е излишна госпожа Нейц за Сирия, не направихме много заключения, защото ги изготвихме миналата, миналия път и нещата не са се променили значително. Затова страните членки решиха просто да обсъдим въпроса. Смятам, че това беше правилен избор. Няма неразбирателство. Само отчаяно се опитваме да разберем дали не пропускаме нещо, дали има нещо, което можем да направим. Мнозина, включително и аз, е, се срещат с е, лидери на опозицията навсякъде. Аз с, с, имах такива срещи миналата седмица в Женева. Женева 2 се е, стоях до бивш техен министр. Много неща обсъдихме. Правим всичко, което е възможно. Но процесът трябва да може да върви нататък и всички нямат съмнение по този въпрос. Заместник министър Валов предполагаше се през май да започне сътрудничеството за изграждане на митнически съюз. Путин споменава това нееднократно. Ще видим какво още могат да направят. И е, говорим с Русия по този въпрос. Наблюдаваме какво се случва. Украина вече отговорих за санкциите и е, Виктория. Um, Госпожо Кромберг, на вашия въпрос. Какво разбираме под посредник? Това е важното. Аз се срещах с президента. Часове наред говорихме. Е, говорих и с ръководителите на опозицията и в Украина, и в е, Мюнхен. Говорих с тях. Предложихме всичката си подкрепа, на която сме способни. И Имаше експерти е, по различни въпроси, е, които ни помагат и които ще ни помагат и в бъдеще. Просто трябва да разберем какви са техните нужди. Много е важно да се каже, че а, е, това споразумение наистина не е последната стъпка. Сега това може да се тълкува по различен начин. Е, а, държавите членки може да имат различни тълкувания, но в, крайни, в крайен случай, в крайна сметка, заключенията винаги са повече или по-малко еднозначни. Сега за Босна. Много се опитваме конфликта да не ескалира, да не стане истински конфликт, да не стане етнически конфликт. И сега трябва да действаме, защото дори и е, при последните демонстрации видяхме някои елементи, е, които не са само економическа загриженост, не са економически само проблем. Сега е процеса в Близкия изток. Джон Кери мисля, че се справи великолепно. Той с много огромен ангажимент се отнесе към преговорите. Аз често говоря с него за неговите планове и той ще продължи да работи в тази насока. Това е един от неговите приоритети Близкия изток. Има много голям ангажимент към Израел. Той се опитва да създаде една рамка, която ще представи. Сипеливни е главния преговарящ. Знае, познавам го, често говоря с него. Той говори с палестинците, добре се развиват дискусиите и аз не питам за подробности, това са все пак техни дискусии, но нещата мисля, че се развиват положително. А господин Пенет, има различни мнения, така е. Но това, което е ясно, имаме ясното становище за Израел. Трябва ни гаранция за сигурността и да знаем какво е бъдещето за Израел. Така че по-добре е според мен да имаме споразумение, така или иначе. И министър-председателят го разбира. Ние подкрепяме и двете страни, ако искат да тръгнат по пътя към споразумението. Мисля, че това е много важно. Господин Мер, вие говорите, че се намесваме, че се бъркаме. Не, това не е така. Десет дена преди срещата на върха в Вилнус имахме споразумението. То беше а, одобрено единодушно от държавите членки. Изведнъж имахме проблем. Е, проблемът беше економически краткосрочен проблем. Така че трябва да видим какви са тези потребности, краткосрочни потребности и какво може да направим. Аз имах посещения, както знаете. Говорих с, всички страни и им ясно казах, че ние не искаме да се намесваме. Но ако има насилие, ние ще сме също засегнати, така че носим определена отговорност. Така че ние не се намесваме, не се не се мешаме, ние се опитваме да помогнем. А, украинците обаче трябва да решат сами ние нямаме план. Е, украинците трябва да имат план. Значи ние се опитваме да опосредстваме диалога. Но така или иначе, украинците трябва да изработят своя план, своето решение. На следващо място, главнокомандващият се върна от, своята, от своето пътуване, а естонците казаха, че искат да, по, да помогнат за тази мисия. Други държави членки също мислят за това. Какво ще се случи? Ще има презентация във военната комисия и ще се каже как тази мисия всъщност ще бъде осъществена. Да се надяваме, че ще бъде успешна мисия. Сега за Либия и за Босна. От доста време мислим за Босна. А региона се развива, а Босна не. Говорих с, лидери, с лидерите в Босна. Е, те трябва да ръководят страната и ние ще им помагаме, но те трябва да имат водещата роля. Благодаря, казва председателят. А сега е, втори рунд на въпроси. По една минута всеки. Ту госпожа Ибрия Закич. Eh, jag måste gå tillbaka till, till Bosnien för... Благодаря. Искам да задам въпрос за Босна. Не разбрах съвсем добре. Е, вашият отговор. Как може да сме сигурни, че конфликта, който в момента съществува, няма да се изостри, няма да стане етнически? Не разбирам, не зная дали знаете какво се случва в медиите. Хората казват в медиите в момента, че е, някой смятат, че зад конфликта стои Европейския съюз, защото Европейския съюз може политически да извлече дивиденти от конфликта. Други казват, че Европейския съюз би трябвало да е предпазлив и да изчака. Каква е, какво е вашето становище? Това ме интересува. Как оценявате ситуацията? Колко важна е тя според вас? Благодаря, господин председател. Имам въпрос във връзка с собствената ми страна. Искам да попитам за вашето становище във връзка с двамата арестувани моряци. Не не знам дали, е изяс... не, дали сте могли да изясните на място статута на а, тези двама души. Голяма страна като Индия, която иска да играе водеща роля в света, като че ли потъпква правата на мирното съвместно съжителство, така да се каже. Какво ще направи Европейският съюз, с цел положително разрешаване на този проблем? Благодаря. Благодаря, че сте тук, госпожо Ештън. Имам въпроси във връзка с Босна. Научаваме, че повечето демонстрации се провеждат в Федерацията, в Република Сръбска е по-спокойно. Идва премьер-министъра от Харватия, отива в Мостар, сърбите отиват в Белград. Въобще е, като че ли проблемът се очертава. Той се крие в Дейтън и трябва да бъде решен хората на място няма да могат да го решат. Значи поздравявам господин Фюле за търпението му. 50 часа е преговарял. Но комисията, която се явява на място, е част от ежедневието там в региона а всъщност трябва да се излъчи много сериозен сигнал, нещо, което не става. Вие казвате, че са необходими лидери в Босния и Херцеговина. Аз не ги виждам тези лидери. Тези, които трябва да водят сега, не са лидери. Не смятате ли, че е крайно време с общи усилия да променим договора от Дейтън? Крайно време е. Баронице Ештон, Босния и Херцеговина се дуго налази... Уважаема баронеса Ештън, Босна и Херцеговина дълго време беше, така да се каже, в мъртвата точка на полезрението на Европейския съюз и се проявяваше твърде малко интерес към а, региона. Така че смятам, че е доста парадоксално това, че се стигна до източната историческо споразумение между Косово и Белград под егидата на Европейския съюз, докато Босна и Херцеговина не могат да се разберат с Белград. Мисля, че е крайно време да се предприеме нещо. Аз също съм за изменение на Дейтанския договор и то незабавно. Не заради демонстрациите в Босна и Херцеговина, а с цел нормализация на обстановката обстановката в тази е, страна. Крайно време е за това. Обявявам се за програма на бърза скорост е, за даване на ясна перспектива за бъдещо членство в Европейския съюз на Босна и Херцеговина. Само така страната ще се промени. Е, uh, Благодаря, господин председател. Искам да задам въпроса за Сергей Магницки. Днеска сутринта обсъдихме препоръка. Има списък, 32 имена, към които да се приложат визови санкции. Искам да попитам какво се случи с нашата препоръка от 2012. Тя бе приета от парламента но не стигна до дневния ред на съвета. И ние сега ще излезем с нова препоръка, кога бихме могли да очакваме този въпрос да се вкара в дневния ред. Леди Ештън, wir haben im Jahre... Госпожо Ештън, през 2008 година в сянката на Олимпийските игри се проведе инвазия на руски сили в Южна Осетия, чак до Грузия. Има много хора, които се страхуват, че Олимпийският мир в Сочи е измамен мир. От седмици вече от Кремъл се чува господин Рогозин и така нататък, че а, лудостта на Мейдан трябва да се прекрати. В а, последния уикенд чух от украинската опозиция нещо много тревожно. Те казват, че все повече руски военни, облечени в украински униформи, се появяват в Украина като военни инструктори или като някаква пълзяща инвазия, така да се каже. Имате ли сведения? Можете ли да потвърдите тези сведения и не е ли необходимо нашите служби да поразузнаят малко, след като така и така ни подслушват телефонните разговори? Господин Ван Орден. Благодаря, господин председател. Централната Африканска република Баронес Аштан, мисля, че вече сте си извадали полуки от последните, от нашата намеса в чат 2009 година. Знаете колко логистични и други трудности имаш от самото начало. Затова се питам доколко сте убедени, че е, Централна Африканската република ще може да поеме мисията след 6 месеца, когато ние приключим. Въпроса за борбата с тероризма, много се радвам, че има реакция по този въпрос, но въпросът ми е, считате ли, е, че може да се направи списък на терористичните групи, които работят в Либия? И накрая, нещо, което не беше в вашия дневен ред, но би следвало да е Зимбабве. Надявам се, че на 20 феврари ще сме свидатели на отменяне на рестриктивните мерки, с изключение на Могабе. Смятате ли, че ще сме в състояние да си позволим да отменим тези ограничения? Thank you, Mr. Chairman. Last week in the plenary we completed the vote. Миналата седмица в пленарна зала приключихме с гласуването на, за 6 е, резолюции за Западните Балкани. И един въпрос, макар че не е в дневния ред. Споразумете между Сърбия и Косово. Благодаря, че ни показахте, че дипломацията е изкуството да се постигне невъзможното. Какво е вашето гледаще за бъдещето развитие на този проблем? Има една инерция, която трябва да се използва, за да се постигне, да се реши въпроса с стабилността или нестабилността в региона. Босна и Херцеговина, всеки си задава въпроса и мисля, че много ясен план, стратегия трябва да съществува, зад която да застане всяка, поставам всяка страна членка и да бъде налагана тази стратегия безкомпромисно, без е, отлагане без крайни срокове, иначе нещата просто ще се повторят. Thank you very much. Uh, Madam Ibris, Благодаря. Anna. Anna. Even better. Um, I, I mean, I think it's quite shocking to imagine that there... Мисля, че абсолютно шокиращо да си представа човек, че Европейския съюз може да стои зад конфликта в Босна. В момента има два-три компонента в цялото положение. Първо, е, ръководството в Сараево е, дава предупреждения за това, че е, хората не са, не са доволни от това, което се случва. И когато ние получаваме подобни сигнали, ние винаги реагирахме, като изпращахме ясни послания до ръководителите. Нещата не могат да остават така, хората няма да стоят е, без да правят нищо. Трябва нещо да се направи. И е много, много обезкуражаващо. Аз е, бях заедно с Хилари Клинтън там. Тя познава региона много добре и помня много Добре, колко се чувствахме безпомощни, опитвахме се да помогнем Босна и Херцеговина да влязат в неко... НАТО, това беше нейния, нейната задача. И ние искахме да им покажем по някакъв начин, че ние можем да изиграем роля и Европейския съюз, и Штатите в това те да върват напред. И мисля, че все още това са посланията, които трябва да им е, подаваме. Много, много енергия бе отделена за това, много е, промени е, бяха постигнати. Работим неуморно от страна на комисията. Работи се и на място, и с представители на щатите, и от офиса на върховния представител. Всеки момент се опитваме да ги убедим. Аз е, непосредствено преди подписане на споразумението отидох там, после говорих, че е, хората имат е, желание да се постигне нещо и затова трябва да има един общ регионален подход. И мисля, че така недоволството, което ние всички изпитваме в момента, е от това, че е, започна вече да се налагат и проблемите от економическо естество. Е, не може е, една част от економическия потенциал ще дойде и от обвързването на тези страни с НАТО, с Европейския съюз, но ако те не го направят, нищо не може да се случи. Ние можем да им казваме какво ли не, но трябва те да чуят и нашите предупреждения. А по въпроса за етническите аспекти, не мисля, че проблема за момента се е, развива по етническа линия. За Сараево поне, за Мостър наблюдаваме много вероятно. За момента е организиран много добре, в малък мащаб, но не стигат прекалено далече. Затова смятам, че трябва да сме там и отново да изпращаме ясно послание, ето това ще се случи, ако се правят опити да се насъди конфликт. Ние няма да се съгласим с това. Разговаряхме с сръбския министр, външен министр, с турския министр, външен министр с нощи, именно по тази тема, да се търсят начини да действаме заедно. За, за италианските е, моряци, господин Пантери казах и на съвета, че проблема е изключително обезпокоителен не само за италианското правителство, но за всички европейски правителства, членове на Европейския съюз. И вчера казах ясно, ако се вземе решение, че е, действията на моряците в една мисия за борба с пиратството е акт на пиратство, това ще има много, много, много тежки последици за всички действия за борба с тероризма, когато си сътрудничим или действаме по-отделно. Изпращаме това послание много, много ясно през нашите делегации. Аз съм го казала и съм го написала. Срещнала съм се нееднократно с министър-председателя, с националния съветник по отбраната. Миналата седмица говорих с него, защото не става само дума за смъртна присъда, става дума просто за законодателството, на което се позовават, защото там има един закон, ако не са неясно за борба с тероризма и е, ако се приложи този закон, Италия ще се обяви за терористична страна, което просто не може да бъде допустимо по никакъв начин. Продължаваме дискусиите по този въпрос. Госпожа Пак Босна, както казах, различни хора отиват на различни места, затова вчера говорих и с сръбския министър-председател, и с хърватския, и с турския. Ние трябва да си сътрудничим. Различните народи трябва да търсят сътрудничество за подкрепа на Босна и Херцеговина, защото там има много различни общности. Премиера на Сърбия, заместник премиера, премиера на Босна ще бъдат там за, мисля, 21 и за следващия рунд от разговорите. И едно от нещата, които аз ще дискутирам с тях е Босна защото в край на кращата се постигна някакво споразумение и е, вече трябва на място да се изграждат модели за това как е, някои проблеми могат да се решават е, по начини, по които хората не са очаквали, че може. И затова трябва да мислим за всички общности там, а не само за една. Господин Пекила. Отново Босна. Говорих за споразумението между Сърбия и Косово. Историческо е факт. Остават проблеми, правилно отбелязахте, и те трябва да бъдат решени. Става дума за една политически застой там и за економически застой. Твърде висока е безработицата, не се развива бизнеса, реални проблеми съществуват ръководството по начина по който се формира не помага на хората да се придвижват било то към Европейския съюз или НАТО, което е техния избор, и те трябва да намерят своя път, трябва да им помогнем. Но трябва да видим и готовност на ръководителите им да поемат сериозни решения. Госпожа Ойланд, ме запитахте ме за случая Магницки. Мисля, че е, мога да кажа, че ние сме предприели безпредседентни стъпки. Писахме от е, председателя на Европейския съвет писа писма, особено е, заради факта, че той получи посмъртно осъдителна присъда. Обсъждали сме този случай във всеки момент, който провеждаме диалога за човешки права с Русия и дори да не го споменаваме изрично, ние никога не забравяме съществуването на този случай. Има много варианти как можем да действаме и мисля, че е, проблемите е, и, и нашето отношение се разбират добре в Русия. Господин Шулц, Грузия, е, Русия, трябва да видим какво се случва след Сочи не мисля, че има чак толкова очевидно видими е, руски е, военни съветници в Украина. Аз не ги видях, но да, казвате, също, говори се, че има такива, че Русия осигурява подкрепа. Те твърдат, че го правят е, за подкрепа на съседната страна. А по отношение на фондовете, знаем там какво се случва. Господин Ван Орден за Централна Африканската република. Е, винаги има полуки, които да си извадим. Винаги след мисии трябва да си направим изводи, които да приложим по-нататък. Е, Атала, мисията Аталанка, например, главнокомандващи и неговите предшественици казаха, че изключителната полза от сътрудничеството е, че се споделя опит и се научават нови неща. Надяваме се, че ще ставаме все по-добри и за логистиката и други. Африканския съюз вече поема своята роля, те са там. И в момента се оглежда възможността да има от есента мисия на ООН. Така че знаете, че през е, съвета за сигурност мина резолюция. А, много добър е въпросът за е, списъците. Нямам достатъчно информация по а, е, това. Знаете, че много сериозно приемаме проблемите с различните групировки. Зимбабве току-що подписахме нота и отговора на вашия въпрос е да. В страните членки се провежда дискусия. Вие знаете кои са най-ангажирани по тези въпроси. Но много е, ние се срещаме с много политици и там на място и когато те дойдат тук в Бруксел, така че ние сме в... смятаме, че ние сме тези, които следва да действат и сме готови и сега е времето. И имаме чувството, освен това, че и Зимбабве е, прави стъпки и ние трябва да, да реагираме, разбира се, внимателно. Господин Кукан, Сърбия и Косово. Е, стабилност в региона. Да, точно това се случва те е, в края на кращата отработиха или решиха своите проблеми чрез разговори. И ако намесиме брутално Босна, ще има противоречия, защото е, ръководителите на Босна трябва да са наясно, че ако искат да постигнат нещо, те трябва да е, действат. Благодаря. Все още имаме малко време за няколко въпроса. Господин Лизек. Благодаря. Аз ще говоря полски. Пани висока представител, муша на момент еш... Госпожо върховен представител, позволете ми да се върна съвсем за малко още веднъж на темата Грузия тъй като съм и докладчик за страната. Господин Шулц засегна въпроса, но тук става дума за разделянето на Абхазия на зони за сигурност преди Олимпийските игри в Сочи. И не само това ни безпокои. В последната резолюция, прията в Страсбург, обръщаме внимание, че има така наречената бордеризация в Грузия. С други думи, строят се гранични инфраструктури, които се изтласкват навътре в контролираната област, контролирана от били зависи. Трябва да спрем този процес, нали? Уважаема госпожо Ещан, аз пък имам въпрос във връзка с Сирия. Химическите оръжия в момента се унищожават. Но въпреки това убийствата продължават със същата сила. Деца умират, хора биват усъкътявани, лекарствата в болниците свършват. Какво става с инициативата на Европейския съюз да намали страданията на бежанците? И независимо от Олимпийските игри, има ли някакви разговори с Москва по този въпрос или целият свят е Олимпиада? да не забравяме, че а, и без химически оръжия може да има изключително жестоки убийства, а да не говорим за това, че децата гладуват. Аз искам да попитам как най-разумно може да придвижим дебата за Украина. Говорихме миналата седмица за санкции. Аз не смятам, че санкциите ще са разумни. Съвета мълчи по този въпрос. Вие какво смятате? Освен това, за е, сътрудничеството с Русия, вие е, не казахте много по този въпрос. Какво може да се случи в края на разговорите? Как може да се предвижат преговорите за Сирия по Женева 2. На следващо място, вие вечерихте с министъра на, е, от Скопие миналата вечер. Как може да се спре насилието в тази страна и това, което се случва в Босна? Аз говорих с гръцки колеги от председателството. Можете ли да кажете няколко думи за това, как може да се отбележи напредък в тази страна? Eh, Благодаря. Госпожо Аштан, позволете ми една малка бележка, един кратък въпрос. Много е хубаво, че за вас има голямо значение, как, как стои въпросът за свободата на движение във връзка с Швейцария. Разбрахме, че скоро ще пътувате в САЩ. Имате ли конкретни очаквания от разговорите на върха с президента Обама? Божо Ештон. Бак Изет Бегович от Босна и Херцеговина каза, че постоянно в, че по време на цялата криза е бил във връзка с турския външен министр и че е получавал помощ от Турция. Как ще коментирате този факт, след като казахте, че Европейския съюз трябва да, води, да играе водеща роля? Господин Изет Бегович и с вас ли беше в контакт? и какви конкретни стъпки ще предприеме европейската дипломация. Благодаря. Е, поздравление за номинация за Нобелова награда. Искам да кажа нещо за Босна и Херцеговина. Е, разбирам, че в понеделник ще сте там, но искам да подчертая, е, което каза и госпожа Анна Себрекаджи Кукан. Мирът е важен. Трябва да има мир там. Хората не вярват на местните си политици там. Ако искате да преодолеете тази криза, трябва да, да дадете вие нещо. Хората очакват, че вие ще дадете решението. Аз съм против отлагането на решението на казуса Ейси Финчи. Това, тук става дума за човешки права. различните председателства, различните президенти имат различни мнения, Конституцията се променя, но хората очакват решение от вас, очакват натиск върху местните политици, очакват е, економически решения от вас. Е, пани Пшотничанце, пани Wysoka представител, Благодаря, господин председател. Госпожо Ештън, как гледате на това Европейския съюз да има общ план с САЩ, обща политика по отношение на Украина. Имате ли личен опит в това отношение? И освен това, друг въпрос в областта на енергетиката. Случва ли се нещо с Украина? Ние имаме споразумение с Украина но знаем много добре, че Украина е разочарована от строителството на Южен поток. Може би за в бъдеще ще отпадне правната база за сътрудничество, след като в Украина нещата са нестабилни. Кани ли се Украина да се откаже? Няколко кратки въпроса. Първо, кога очаквате резултат от преговорите с Штатите и Канада за новите, е, виза, новите визови режими. За да има равнопоставеност е, в третирането на всички граждани от Европейския съюз. Знаете, че има още пет страни, които имат изискване за различни за визовете. После, какво се случва в бивши социалистически страни? Каква е вашата позиция? за заемането на постове на дипломати от бившите социалистически страни в службата за външна дейност е, хора, които са заемали постове в е, тайните служби. Проверявате ли това? Не, не. You can take them for, for more. Yeah. Mr. Благодаря. Уважаема баронес Аштън, ще ви върна на въпроса за Ирак. Вие споменахте, че там насилието се увеличава непрекъснато. Днес, преди известно време Европейския парламент прие специална резолюция по спешно свързана с плачевното състояние на малцинствата в Ирак и по-специално тюркменското малцинство. Всеки дневно сме свидетели на убийства, изнасилвания, бомбени атентати, хората най-вече от тюркменската общност непрекъснато са избивани за това, че живеят в Киркук, за това, че живеят в област, която е, към която имат апетити и кюрдската автономия и, и, други, и другите общности в Ирак. Аз мисля, че Европейският съюз не прави достатъчно за да защити а, тези, тези общности. Вие какво смятате по този въпрос? Може ли нещо да се направи, за да се облегчи малко това тежко положение на младсинствата в Ирак? Имаме още трима гости. Три въпроса. Господин Пенкович. Uh, Благодаря. Аз много внимателно слушах всичко, което казахте за Босна и Херцеговина. Трябва да сме много внимателно да не разрушим социалната структура в, в федерацията, защото това е федерация, и нещата са много сложни. Затова мисля, че господин Сърнсен и неговите колеги полагат големи усилия, а и вие ще посетите страната в понеделник. Трябва да сме обаче конкретни в нашите действия, като целта трябва да е а, трябва да стабилизираме страната. Не може да си позволим още една историческа грешка. Благодаря. Госпожо Ештън, вие казахте, че до конфликта се е стигнало преди всичко вследствие на недоволството. Много добре знаете, че е, капиталът винаги се нуждае от сигурност и прозрачност и откритост. Е, иначе инвеститори няма да дойдат. Ние сме от Харватия и но, естествено, че силно се интересуваме от събитията в Босна и Херцеговина. Това, е на, това са около 1000 километра на външната граница на Европейския съюз. Босна и Херцеговина не бива да има друга альтернатива, освен европейската. Но сега е нужно реално решение. И затова искам да попитам как можете да спомогнете за успокояване на обстановката. Uh, uh, uh, Благодаря. Госпожо Аштон, колеги, с всичкото ми уважение към думите казани сега за Босна и Херцеговина, нека да кажа и аз следното. Много е кратко, много кратко време ще отнема. Ние сме напълно наясно, че там социалното положение е тежко, хората са отчаяни. Трябва да не забравяме, че е, насилията, вандализма, бунтовете, които се случват в момента, не са свързани само с социални проблеми. Имам два въпроса. Първо, какво може да направи Европейския съюз за защита на мълцинствата срещу подобни насилия? И второ, как можем да защитим правата на хърватите? Те са най-малобройното етническа е, сектор в, от населението. Второ, наясно ли е, че е, през задната врата може да влязат е, много е, не неочаквани е, развития на събитията, докато ние изчакваме да видим какво се случва там. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Господин Лизек, говорите за Грузия и ролята на полицията в и границите. Всичко, което се случва там, Абхазия, Осетия, полицейските мисии, е, грузинското правителство в момента се опитва да реагира по, е, на проблема с е, телените мрежи, които ние повдигнахме. Там се продължава да се говори за териториална цялост на Грузия. Много е важно обаче да подпишем споразумение и Грузия да усеща нашата подкрепа за техния напредък. Трябва да настояваме и за резолюция за прекратяване на, която бе приета при прекратяването на, на конфликта. Трябва да искаме съответното и прилагане и да изплащаме този тип послание. За въпроса за Сирия. Дали е, има подкрепа за бежанците? 6,5 са вътрешно, милиона са вътрешно разселените в Сирия в момента и е, милиони страдат и в страната извън нея. Ние сме най-големия донор за сега. Е, все още продължаваме с конференцията в Кувейт, събираме допълнителни средства. След апела на ООН бяха ни средства, но те все още не са достатъчно. Положението се влушава. Проблем с медикаментите е сериозен, не може да се закупи всичко, което е необходимо. Има проблеми с доставянето. На терена е на място е все по-трудно да се действа, защото е много трудно да се контролира дали има примирие или няма. Е, много трудно да се вкарат в страната най-елементарни лекарства, да не говорим за медицинско оборудване. това е, ще е първия резултат от е, Женева 2, евентуално да вкараме там повече ресурси. Ако това успеем да направим, то е много важно. Ние междувременно все още обмисляме въпроса как ще се възстанови Сирия, когато всичко това приключи, защото начинанието ще е много голямо. Господин Хауърд санкции, е, дали е, мълчим, не бих казал в ние действаме. Имаме ред е, инструменти, с които се опитваме да направим да се случат необходимите, конкретно правилните неща, да помогнем, е, да окажем подкрепа, но ако е необходимо, имаме и други инструменти за действие. Но общото ни нагласа е да се опитваме да започнем диалог, да има успех, да работим с хората на място – да подкрепяме тези, които имат реален интерес да постигнат напредък. Казахме ясно, че е, за Украина трябва да бъдат изправени пред съда извършителите на насилие. Да има ясни, прозрачни процеси, хората да са сигурни, че е раздадено е, правосъдие. За да можем да прекратим и основното безпокойство на хората, именно това, че ще могат, ще станат жертва на насилие. Въпроса за сътрудничеството с Сирия по отношение на Русия регулярно разговаряме по тази тема в не само официалните диалози, но и другите ни срещи. Добре си сътрудничихме с е, Русия за Иран, следващия кръг по преговорите, следващата седмица. Руснаците са ключови партньори там. Те въобще работят с нас и за Близкия е, изток, така че много добре си сътрудничим. А в Сирия става дума да има и хуманитарна подкрепа и да успее Женева да. Две се срещнах с руския представител с нощи. Дискусията за бивша Югославска република Македония продължават. Има известни е, знаци, че има позитивно раздвижване. Не мога да кажа, че е много голямо, но е, стигаме до един момент, който знаем колко деликатни са нещата, но е, отново мога да кажа, трябва да погледнем на потенциала, какво ще се случи, ако успеем да решим тези проблеми. Това се опитах да кажа и с нощи. Господин Милан Мон. Штатите. Аз ще бъда там тази седмица, както казах. Регулярно поддържам контакти. Срещата на върха не сме вкарали тази тема в дневния ред. В сряда, четвъртък ще бъда в Белия дом и една от темите ще бъдат и въпросите от срещата на върха, най-общо економически въпроси, за споразумението за интелектуална собственост. След това ще е, присъстваме заедно с държавния секретар Кели на срещата на върха. Имаме много, много тясно, ефективно сътрудничество по много от темите, е, по които работим заедно и смятам, че това ще се отрази и на срещата. You asked me about the Turkish foreign minister. Зададохте ми въпрос за турския премиер. Отговорът е не знам. Вчера говори с външния министр а, и вечеряхме, говорихме за сътрудничество. Винаги така включваме и Босна и Херцеговина. И се поставя въпроса как можем да помогнем на страната, а пък това включва и разговори с Турция но не мога да отговоря конкретно на вашия въпрос. Господин Касин, а, ми, мира е, бива наложен и ние трябва да го наложим. Когато знаем каква ужасна война се случи на Балкани, Балканите, а, изключително важно беше да има мирно решение на този проблем – но в момента положението изобщо не е подобно. Не може да става и дума за сравнение. И е, сега имаме политически избрани ръководители, които имат възможност да правят крачки напред, така че положението е различно Ролята на международната общност е хората да се чувстват представени и абсолютно не става дума за каквото и да било насилие. А, ако вие посетите местата и видите всичко, което свидетелства какво насилие е било там, не мисля, че някой изобщо може да си представи, че в момента нещо подобно може да бъде позволено. Надявам се, че те, те знаят това. Господин Ковачев. Вие ме попитахте за резултатите от дискусиите с всички държави и членки по отношение на Канада и Штатите. Нещата в момента вървят. Ясно е, че в момента не мога да дам отговор. Господин Казак за Ирак. Мълцинството в региона, турското мълцинство. Туркменското мълцинство. Защита на всички граждани в Ирак. За нас това е важно. И това повтаряме винаги в нашите разговори с нашите партньори. Това е част от нашата структура на диалога. И всички въпроси за сигурността на младсинствата ние винаги ги повдигаме. Ние винаги се опитваме да защитаваме малцинствата, но напоследък не зная нещо да се е случило. Ако имате някаква информация по този въпрос, ще съм ви благодарна да ми я предоставите. Господин Пинкович, на вашия въпрос. Прав сте, трябва да работим заедно за Босна и Херцеговина. Имаме различни хора там, различни хора, но мисля, че нещата просто трябва да бъдат подкрепени, да бъдат стимулирани хората. Госпожа Свица. Швица. Отново въпрос за Босна и Херцеговина. Правя сте за инвестициите. Економиката не реагира, тя не се развива. И всичко това е свързано с, с възможността за инвестиции. Хората са отчаяни от инвестициите, от институциите, така че това е една област, която, по която трябва да говорим. Трябва да се решат тези въпроси, защото с тези въпроси е свързана безработицата и други социални проблеми. Е, малцинствените проблеми. Това е винаги наша непрекъсната загриженост. Е, Селич Фенчи. Е, по този казус работим по въпроса за економическите аспекти. По тези въпроси работим също. Решенията са много, много необходими. Благодаря казва председателят. Може ли още 10 минути да отделим за дискусия? Това беше шега. Благодаря, казва председателят за дискусията. Е, прескачахме от въпрос на въпрос, но така е. Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря за присъствието ви. Ясно е, че ще имаме и по-нататъчни дискусии, защото външната политика става все по-сериозна и болезнена. Все по-сериозни са въпросите, с които трябва да се занимаваме. Желая ви всичко добро във вашите начинания и особено по въпроса за Украина. uh, gentlemen, at o'clock we'll start in В 5 часа ще продължим с дискусия с uh, президента на Южна Африка в 4Q1. Всички, които са интересувани, са поканени сърдечно.